Well, hello everyone. Uh, let's move to the... И така, да минаваме към гласуване. Някои от вас изпуснаха много интересния дебат по целите за устойчиво развитие. Е, цялата нашата работа е на хаос, защото не може да се премери е, какъв е резултатът от нашата борба за предотвратяване на промените в климата вече е хубаво да може да си дадем равносметка за дейността си през последните 5 години. Това би ви дало така добра основа за размисъл. Но сега ще гласуваме, ще се опитаме да приемем резолюция по инициативата за опрашителите. Започваме с първи компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 63-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. 64-то ли? Добре, правим проверка по 64-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Прави сте. С голямо мнозинство се отхвърля 64-то. Грешна, грешка от моя страна. 65-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 67-то за против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 83-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то за, против, въздържали се, приема се. 85-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 86-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 87-то за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против. Проверка по 15 съображение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 2 гласа. 16 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се от 19 за, против, въздържали се. Проверка за 19. Гласувайте, моля. Това е езиково, езиково изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 20 за против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, приема се 21 за, против, въздържали се, приема се 22 за, против, въздържали се, отхвърли се 23 за, против, въздържали се, отхвърли се 24 за, против, въздържали се, отхвърли се 25 за, против, въздържали се, отхвърли се 26 за,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 Искам да кажа добре дошли. Приема се, преди това казва председателката, приема се на документа. Има група посетители от Хенгелу в Нидерландия. Казвам им добре дошли. Надявам се, че ще им бъде интересно да проследят работата на нашата комисия по проблемите на околната среда. Сега продължаваме с гласуването.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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега, първо за,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 abstentions adopted 67 in favor against abstentions adopted 68 in favor against abstentions rejected 69 in favor 69 за против въздържали се приема се 70 за всъщност то отпада 71 за Отхвърля се 72 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. 72. You are voting uh, crosswords, so yeah, it's close. It is adopted. Приема се. 74. За.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 против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се. 94. Виждам тук едно W, което значи оттеглено. Но господин Белет, ваше е изменението. Оттеглено ли е? Добре, 95 отново. Концентрираме се за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за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 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се. При... Проверяваме. 16. Check 16, please. The vote is open. Bless you. На здраве. And is closed. Oh, perfect. Uh, 22 <laughs> to 22.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 против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против. Екаре, като че ли гласуваха и против и за. Значи сте против, значи се отхвърля. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против,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 Както знаем, Конституционната комисия разглежда действително съвместното заявление и разпоредбите свързани с, с него при парламентарната проверка на различните агенции. Действително това е много важен въпрос за нашата комисия, тъй като комисията НВ отговаря за пет агенции – както ние ги наричаме, ЕКА, около Агенцията по околната среда, Агенцията по лека, лекарствата и Агенцията за безопасност на храните. Все важни пет различни е, агенции. Все важни такива. И в обхвата на нашия комитет е именно тази работа. Ето защо е важно да имаме становище по тази тема и заедно с колегите от ЕВКО. Колегите от ЕВКО са събрали информации за това как всички комисии от НП а, извършват проверка на агенциите. Мога да ви дам отговорите, които ние сме представили от нашата комисия към докладчика и действително Анализът е върху това как общите заявления, които датират от 2012 година, т.е. преди 6 години, как работи системата и също така препоръките за бъдещото, евентуални бъдещи прегледи на този контрол парламентарен на агенциите. И тук веднага говоря за общия закон за храните, доклада на госпожа Зомер. Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, в проекта становището на ЕНВИ аз съм се съсредоточила наистина върху тези въпроси, които са важни за нашия комитет, но също така и някои бюджетни аспекти. Ще се върна на тях. На първо място, когато говорим за а, наблюдение и проверка, говорим за а, също така управление, управителен съвет на тези агенции, управителни съвети. Действително имаме много важна роля в проверката на тези агенции, техните бордове и съвети. Ние имаме представители в 4 от 5 агенции. В ЕФСА винаги сме имали двама представители от парламента, които да бъдат назначени. Не така е в ЕФСА, където списъкът на участниците в управителния съвет се определя от комисията, след това се изпраща на парламента. Както казах, това е част от доклада на госпожа Сомер и там се разглежда този конкретен въпрос, свързан с управлението на ЕФСА. Ние считаме, и поне това го споменах в проекта доклада, че съвместното заявление от 2012 година не следва да се посочва колко членове трябва да назначава парламента. Това трябва да бъде оставено на комисиите на парламента. Те трябва да решават, но разбира се, отчитайки, че е необходимо да има достатъчно добър баланс между автономността, независимостта от една страна и проверката и оценката от друга. И така в проекта доклада ние казваме, че представителите назначавани от парламента имат важна роля в управителния съвет и ние смятаме, че съвместното заявление от 2012 година не следва да определя колко членове точно ще назначава парламента. На второ място. Така че първия въпрос беше за управлението административното и на второ място идва въпроса за местоположението. Много добре си спомням какво се случи с лекарствената агенция и а, също така и банковия орган, но по-конкретно агенцията а, лекарствената агенция, която ще се премести от Лондон в Амстердам. Знаем какво се случи. Знаем, че парламента не е участвал в този процес, така че трябва в този доклад ясно да заявим, че не сме съгласни с това. И действително докладчикът, колегата Лавия, е отбелязала конкретния въпрос и ние а, сме копирали казаното и ще го вземем предвид и в този доклад. И в доклада Лавия ние ясно а, изразяваме съжалението си, че Европейския парламент и съответно представителите на гражданите не са а, пълно включени в процедурата за определенето на новото седалище на Европейската лекарствена агенция. Също така повтаряме и, че решения за бъдещи местоположения на такива агенции или изместване трябва да се вземат в рамките на обичайната законодателна процедура с пълно спазване на правомощите на с законодателите. И така ние а, а, се изразихме изключително а, негативно спрямо процедурата която беше ползвана, тъй като тя е отне прерогатива на парламента. И призоваваме също така да се разгледа общото заявление през 2012 година и действително в него конкретно се казва, че спрямо местоположението на агенциите е отговорен съвета. Така е, това трябва да го потвърдим. Но от друга страна, също така ясно се казва в съвместното заявление, че е правно необвързващо това. Ето защо парламента настоява, че в бъдеще за седалищната на, на агенции трябва да се разгледа това решение и да не се използва така както до сега в бъдеще. Бих добавил тук, че да, действително, а, ние призоваваме комисията а, към това и а, в рамките на анализа и общия подход трябва да се обмисли това и за децентрализираните агенции, за да, за да има ново споразумение между институциите и съвета. И ние така участваме, очакваме, точно така споменавам в точка 3, очакваме правомощията на парламента да бъдат напълно спазени. Както споменах и преди, това беше отразено в доклада Лавия. Вече прият в пленарна сесия преди три седмици, но смятам, че е подходящо да се повтори тук в този доклад, що се отнася до проверката на агенциите. На трето място, освен управлението и местоположението, колеги, е, е свързана за, с конфликта на, интерес, конфликта на интереси. Това е доста а, очевидно, когато говорим за проверка и управителни съвети Общото заявление от 2012 година действително е полезен инструмент за а, организиране на механизмите за конфликт на интереси и е, когато става въпрос за управителните съвети, парламента трябва да разгледаме евентуалните конфликти на интереси и да ги предотвратим. Ето защо смятаме, че общото заявление може да се използва като полезно средство за организиране на механизмите, с които разполагане, за да не се случат такива конфликти. Можем да говорим за агенциите. Те не са основна част от този доклад, не са основна тема на този доклад, но когато говорим за агенции, няма как да не говорим и за бюджетите и многодишна финансова рамка. Мисля, че наша задача е да го споменем в рамките на този доклад. Ние а, подчертаваме, че в случай на бюджетни решения трябва да вземем предвид и спецификата и работния товар на тези агенции. Така че евентуалните бюджетни ограничения да не се прилагат по един и същи начин повсеместно, защото всички бюджетни инструменти, разбира се, имат важни последици за начина по който се управляват агенциите. Така че ми се струва съвсем подходящо да има някакво разграничение. Това е последното, което иска да спомена. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, подчертаваме необходимостта да се отчете новия климат, новата устойчивост на приоритетите в следващата многогодишна финансова рамка и конкретните агенции и Европейската агенция за конта среда, която действително има много нови отговорности в рамките на новата многодишна финансова рамка. Това трябва да го имаме предвид – и за всички пет агенции, но по-конкретно за тази. Това е едно резюме на основните елементи на проекто становището, което искаме да изпратим на колегите от ЕФКО, но разбира се сме на разположение за вашите бележки и предложения. Благодаря много. Благодаря, Иво, сега ще дам думата на докладците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Белет за много добрия доклад. Трябва да кажа, че подкрепяме неговата позиция и насоката на доклада. Когато става дума за EMA и EBA, става дума за съществуващи проблеми между парламента и законодателите, когато става дума за агенциите на Европейския съюз. Окончателното решение като че ли ще се вземе с, вземане, с хвърляне на жреби. и Това не помага за демокрацията. Месеци преди гласуването беше ясно, че нещата ще станат именно така. Гласуването стана в края на годината. Нито една страна не се оплака. Смятам, че парламентът трябва да ще да протестира много по-рано. Хубаво е, че в край на краищата все пак протестира. Имаме писменото изявление от съвета по отношение на тези две агенции. Казва се, че това са извънредни обстоятелства и тази процедура няма да бъде използвана в бъдеще. Парламентът трябва да участва още в началото на подобна процедура. Още в самото начало нещата не бяха поставени правилно и трябваше да реагираме веднага. Наред с това, географското разпределение, на местоположението на агенциите е, е свързано с проблеми. Франция и Германия имат по няколко агенции. Има няколко страни членки, в които няма нито една агенция. В заключение ще кажа, че има няколко други области – където е необходимо, необходим задълбочен анализ на съвместното изявление. Внимателно ще следя действията на комисията до април до година. Благодаря. Благодаря, господа Рис. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към доклада, докладчика в това, което той подчертава своя доклад. Той настоява по въпроса за разполагането на централизираните агенции. Става дума за пункт 2, 3 и 4 от преговорите за Брексит. Значи ние сме изправени пред една реалност. И много сериозно е състоянието на нещата, когато става дума за агенциите. Значи Европейския парламент е поставен пред свършен факт а, от съвета, защото целият персонал на агенциите, за които става дума в преговорите, а, няма никаква дума при избирането на ново седалище на агенцията. Също се отнася и за банковата агенция. Чета тук текста. Сътрудничеството значи прозрачност. И то да участват и трите институции. Това трябва да бъде отредено в общата декларация за агенциите. Ние, като Европейски парламент, госпожа Барзон каза същото преди мен и Цялата тази история за нас а, всъщност е едно поражение, предизвестено, предизвестено поражение а, по отношение на преговорите а, по преместването на Европейската агенция за медикаментите. Достойно за съжаление е всичко това и затова с право трябва да искаме от комисията да анализира процесът, който е протекал по този, по този начин като целта е да направим а, преглед. Това беше минималното решение, до което стигнахме с съвета, с цел да приключим преговорите за бъдещото седалище на агенцията. Знаете, че през 2013 година въпросът беше отново поставен а, на дневен ред, през 2014 също. И какво ще направи а, комисията? Ами тя ще пренаприше не да преразгледа, ще пренапише а, общата декларация. И ще изисква да се спазват договорите и като със законодател, парламентът няма нужда от анализ. Това, което ни липсва и ние го видяхме по време на трилога за ЕМА, е съвета да се ангажира да преразгледа тази обща декларация, вместо да играе с стрелките на часовника, както това направи и да си искат анализ след анализ. Така че, според мен, на това е една а, отлична основа. Вярно е, че а, това ще си а, остане само пожелание, докато а, съветът не направи така, че а, да се спазват а, а, законите, договорите. Благодаря. Тук трябва да покажем малко мускули в, в, по този въпрос. Въпреки, че сме дами. Предложение не може да се пренебрегва. Правя. Не виждам други докладчици в сянка. Някой друг от депутатите е искали да каже думата. Виждам, това е госпожа Гростет. Благодаря много, госпожо председател. Разбира се, съгласна съм с господин Велета по отношение на управлението. Що се отнася до преместването на ЕМА и това е темата, която ни засяга, вярно е, че тази процедура ни изненада. Имаме чувството, че е имало договорки между държавите членки е, парламентът е, разбра, че е, има правото на глас, но когато достигне до този извод беше късно, така че това наистина е много жалко. Сега трябва да видим какво ни чака в бъдеще. По-общо казано, трябва да има повече прозрачност и организация по отношение на локализацията на агенциите. Не съм напълно съгласна с унези, които споменаха географските критерии за разпределение. Не смятам, че тук е въпроса. Всъщност трябват ни точни критерии, които предварително да са замислени в зависимост от нуждите на съответната агенция, в зависимост от интереса на услугата, в зависимост от спецификата. Всичко това не трябва да бъде бъде резултат от някакви си пазарлъци между държавите членки. Смятам, че критериите, които трябва предварително да бъдат замислени, трябва да стават от по-рано. Така че решенията, които стоят пред нас, не са най-важните. Смятам, че решението трябва да бъде взето в интерес на а, държавите членки, а, а не между правителствата. По отношение на локализацията. Политическия контрол и демократическия контрол на тези агенции е от ключово значение. Броят на тези агенции се увеличи, техните компетентности също, техничността на тяхната дейност не би трябвало да ги освобождава от демократична легитимност. И именно тук парламентът трябва да упражни е, правото си на контрол и това при най-добри условия. Затова агенциите и тяхната експертиза трябва да спечелят отново доверието на гражданите, защото, за съжаление, виждаме, че голяма част от гражданите просто нямат доверие в тези агенции. Благодаря. Well, uh, Благодаря, госпожо Гростет. Има ли други желаящи да се изкажат по тази тема? Ако няма такива, ще дам думата на представителите на комисията. Господин Клаус, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра накратко на някои от пунктовете, повдигнати от докладчика и от членовете на комисията. Но първо да направя една кратка обща забележка. Комисията несъмнено счита, че общият подход трябва да бъде а, рамка за управлението на агенциите изобщо. Не виждаме нужда от каква по какво променяне на този общ подход. Как по отношение на парламентарният контрол над агенциите и представителството, системното представителство на парламента – в агенциите, техните управителни съвети. Искам да напомня, че днес парламентът има няколко средства и инструменти за упражняване на парламентарен надзор. Такива като бюджетната процедура, процедурата по освобождаване от отговорност и парламентът винаги може да кани директорите на агенциите в парламентарните комисии и да ги разпитва по всеки въпрос, който интересува парламента. Това, което бе току-що споменато, показва, че парламента може да бъде представен в управителните съвети на парламент, на агенциите, винаги когато това е уместно. Какво значи когато е уместно. Това най-добре се иллюстрира от Агенцията за интелектуалната собственост. Тя не е обект на процедура на освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета си. Но има, значи, възможност парламента да упражнява своя надзор по други начини. Изразихме мнение и сме направили забележки по процедурата за а, преместването на ЕМА и ЕБА. А, трябва да има и правна яснота и относно процедурата, и относно съставът на тези агенции. Парламентът разглежда въпросът за това как са протекли тези процедури за да се спомогне за компромис между парламентът и съветът, е добре докладът да се спре върху прилагането на общия подход. Някои от вас, както вече посочиха, че това ще бъде само описание на това, което е направено до сега. Но спорът между парламента и съвета няма да бъде решен по този начин. Съветът продължава да смята, че това е тяхен прерогатив, тяхно право. Значи, въпросът тук е, е, спорът е между парламента и съвета. Комисията няма място в този спор. Сега по отношение на интересите, комисията в момента прави преглед на рамковото финансово, на рамковия финансов регламент за агенциите, Комисията е споделила с парламента своите намерения относно този проект. И в скоро време той ще бъде прият като делегиран акт. Въпросът е в това, че е необходимо да се укрепи съществуващият механизъм, без да, като се избегне конфликтът на интереси, както в управителните съвети, така и при финансирането на агенциите когато става дума за персонала, който работи в тези агенции и предлага услуги на техните клиенти. И накрая беше споменат бюджетът и необходимите средства за финансиране на тези агенции. Това бе обсъдено при новите предложения за предстоящата многогодишна финансова рамка – как да се определи финансовата сума, а, общата сума, за да се а, осигури тяхното а, финансиране, като се използва Хоризонт 2020 като основа. Разбира се, ще се вземат предвид специфичните обстоятелства. Например, новите задачи, които се възлагат на агенциите от новото опрето законодателство – и в... това несъмнено ще доведе до а, някои промени. Комисията не предлага, както бе предложено в предишната многогодишна финансова рамка, а, някакви сериозни промени. А, и това а, ще спомогне за по-гладкото решаване на въпроса с финансирането на агенциите. Председателката, благодаря. Давам думата на докладчика господин Белев за заключителни бележки. Докладчикът, благодаря госпожо председател. Мисля, че мога да обобща, като кажа, че общо взето сме съгласни какво трябва да се съдържа в проекто становището, както бе решено и в АВКО. Ясно е, че този прецедент не трябва да бъде повтарен. Не трябва да се решават нещата чрез тегляне на жреби, а трябва да има конкретни критерии, както спомена и госпожа Гростет. В никакъв случай не трябва да се връщаме към избор на местоположението на агенциите, така както стана при преместването на агенцията от Лондон в Амстердам – по случайни а, показатели. Значи, общото изявление трябва да бъде прередактирано изцяло, пренаписано, а не само, прер... а не само преработено. Е, няколко колеги тук призоваха за задълбочен анализ. Комисията, разбира се, е безпристрастният е, брокер, арбитър между съвета и парламента и очакваме нейния анализ до месец април. Знам, че това е трудна задача, както бе споменато и в съвместното изявление. ние сме с законодатели и не искаме подобни прецеденти да бъдат повтарани както стана с преместването на двете агенции, за които става дума. Очакваме така по-амбициозни действия от страна на комисията, която става дума за този анализ. Мисля, че това е най-важното, което трябва да се посочи. Очаквам предложенията за изменения и за това, което трябва да се добави от страна на колегите. Искаме да се опрем на колкото може по-широк консенсус, за да може нашата позиция да бъде колкото може по-силна. Благодаря. Председателката, благодаря на всички, които участваха в този дебат. Срокът за изменение е 22 ноември 11 часа. На 21 или 22 януари ще гласуваме в комисия. Сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред поискане на зелените е включена тя. Размяна на мнения с нашата комисия върху въздействието на авиацията. И то не въглеродния диоксид, а другите въздействия – бе направено предложение за това как най-добре да се подходи към този проблем. И в резултат на внесеното изменение регламентът 2392 от 17 година е включил това в своя 30 член. Първо ще чуем мнението на комисията и след това, разбира се, ще имате думата да участвате в този дебат. Господи Дяза Полита от комисията. Имате думата, госпожо. Много благодаря, госпожо председател. Нека първо се представя. Аз съм аз в генерална дирекция МУФ ръководя звено авиация и за първи път имам възможност да споделя с вас е, Европейския парламент мнение за нашата работа. Очаквам да работя в тясно сътрудничество с вас по въпросите, свързани с изменението в климата и въздействието на авиацията върху него. Вчера имахме възможност да изслушаме нашия комисар а, тук. И искам в самото начало да напомня, че Европейския съюз има много амбициозна програма, която става дума за измененията в климата. И тук е включена и авиацията. Авиацията е включена от 2012 година. А, и а, в програмата за емисиите. Знаете, че между 2 и 3% е делът на авиацията в общите емисии, които се дължат на човешката дейност, но въглеродният диоксид не е единственият вреден елемент на тези емисии. Имаме азотните окиси, разбира се, серния двокис, например, а, също така а, фините прахови частици а, и много други е, елементи на емисиите, които не са въглероден диоксид. А, просто се спомена, че въглеродният двокис е между 2 и 3% от общите емисии, но не трябва да забравяме, че азотните емисии от авиацията са около 7% от общите емисии в, в рамките на Европейския съюз. Тоест, тук е нещо, въпрос, по който се трува да се поработи. Знаем, че след въглеродния диоксид и след азотните окиси имаме а, а, така наречените сирусни а, следи на самолетите, които имат голямо въздействие върху климата. Но какво става с а, емисиите извън а, въглеродния диоксид? А, до сега, до сега, като че ли въздействие на тези емисии все още е средно до, до нисък ефект. Но остават много несигурни пунктове, по които няма сигурност. Какъв ще бъде мащабът на въздействието върху затоплянето или охлаждането на климата под въздействието на авиацията. Именно тази несигурност е още по-голяма, която се има предвид за въздействието на тези а, самолетни следи, а, така наречените контрелс, а, а, върху, а, върху климата. Тук нещата не са така ясни. Докато за азотните окиси много добре знаем, че те могат да имат въздействие също както въглеродния диоксид. При контрейлите още не е ясно как може да се намери най-ефективният начин за намаляване на тяхното вредно въздействие, за да намалим тяхното формиране на тези следи самолетни. Но тяхното въздействие е краткосрочно, докато въздействие на въглеродния диоксид трае години. Знаем, че авиацията има а, и други въздействия. Най- голямо значение. Тук имат фините прахови частици, азотните окиси и органичните съединения. Но и тук е трудно да се установи кое се дължи на местните въздействия на авиацията, защото има имаме много ограничен, малък брой изследвания, които се опитват да оценят въздействието на емисиите от авиацията в глобален мащаб, особено на големи височини. В ИКАО работим съвместно с ИКАО, а ИКАО регулира почти всички емисии от авиацията и въздействието им върху климата. Най-новите глобални стандарти, е, екологични стандарти са разработени от ИКАО и ще влезат в сила от 1 януари 2020 година. Те се отнасят и, и до со е, 2 е, и до други емисии, включително емисии на азотни окиси и други не принадлежащи към фините прахови частици. И КАО продължава да работи и по други стандарти за, за летливи и нелетливи финни прахови частици и също така емисии свързани с е, излитането и кацането на самолетите. Ако работата е успешна, до година и КАО ще оповести тези резултати. Емисията, комисията има задължение да оповести доклад върху емисиите, невъглеродните емисии до 22 година. Комисията вече е приела първи стъпки за изпълнение на това задължение в срок. Този доклад трябва да бъде придружен ако е уместно, и с нови предложения за това как най-добре да намалим това вредните въздействия на тези емисии. И ако ми разрешите, ще спра до тук моите встъпителни бележки и съм готова да отговоря на въпроси. Благодарим ви много. Двама желащи да се изкажат. Ако и още някой друг прояви желание, има възможност. Господан Лизе. Благодаря, госпожо, представител на комисията. Наистина се радвам, че представител на генерална дирекция МУВ е, говори по този начин. Първият ни въпрос е, е следния. Кой ще прави този доклад? Е, мисля, че това трябва да е генералната дирекция, която е в основата на това законодателство. Говорим за законодателството след 2008 година. Законодателство, което следях е, отблизо, натоварихме комисията да работи по въпроса по това време. Лично аз тук се притеснявам, защото често казваме, че няма достатъчно научни данни. Добре де, между 2008 и сега комисията не е ли е, направила някакви е, изследвания, за да имаме научни данни? Е, все пак е, тук е, ако ние твърдим, че ние сме начало на борбата срещу климата и през последните 10 години не сме направили изтъпка напред, това е проблема няма смисъл да губим е, време и то с десетилетия за да се борим с климатичните изменения, ако индустрията не направи е, усилия. Знаете, че ние въведохме много стриктни условия за квотите емисии. И някакси е, не би ми харесало, че през 2018 ще сме с, с, пред същия факт, както и през 2008 година. Т.е. че нямаме достатъчно научни данни. Дори да нямаме база данни, която да е изчерпателна, смятам, че може да обърнем внимание на някои данни. Е, например, да, има някакъв ефект, но този ефект трябва да бъде количествен, т.е. да бъде измерен. Ако нищо не се направи, то това не би било приемливо, според мен. Благодаря. Следващия оратор има думата. Благодаря на комисията за приноса. Поне отбелязах, че комисията ще публикува доклада си преди 1 януари 2020 година, но искаме да чуем и малко повече за по на въпросите от интерес за парламента, а именно какви действия могат да се очакват. И тук имам усещането, че комисията като че ли се измъква и като че ли не разбирам защо. Може би първо по а, науката и научните изследвания. Вярно е, че тези краткотрайни вещества имат по-неясно въздействие върху околната среда, отколкото да речем въглеродни двуокис. Но знаем, че има въздействие върху околната среда и също така е ясно, че авиацията допринася за това. Това са факти, никой не ги оспорва. Да не би в момента комисията да казва, че искаме да знаем 100% точно, ясно как различните видове замърсители се отразяват, на какво и на свой ред какво става. Вместо да приемем, че нещо лошо се случва с климата, и да предприемем нещо, а не да чакаме доклада на панела по околната среда с 1,5% за 1,5 градуса и там има наистина отделен раздел за краткосрочните вещества и много ясно се казва, че ако не се справим с тези въпроси, няма как да постигнем тези 1,5 градуса. Така че, чудесно а, да говорим за дългосрочната комисия, а, стратегия с комисията, но не трябва да се да отстъпваме от а, въпроса за краткосрочните, кратко живеещите вещества, така че трябва да се направи нещо повече за тях. Също така ми се струва много важно а, да се разграничат а, всичките тези газове. А, в А, тях има огромна разлика. Още едно изследване, от 2008 година, се казваше, че трябва да се използват и а, спектъри за разстоянието. Също така парламента спомена това и настоявахме, а вие дори не го споменавате. И какво правите по всички тези въпроси? Наистина, неотложността само се увеличава. И по повод на Контрел, самолетните следи, също са неотложни нещата. Какво предлага комисията? Това е, което искам да знаем по а, обез, а, снемането на сярата а, също е а, регистриран известен напредък по повод на знанията. Защото не смятам, че разумно да чакаме научните съвети, докато знаем точното въздействие и така нататък. Все пак малко по-прецизно, не всичко в един кюб, като краткосрочни и недълго пребиваващи вещества. Малко по-разграничено и малко по-конкретно бих помолил. Благодаря, госпожа Готалент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията е, за това, че е сред нас и ни представяте тази информация. Също се радвам, че а, е, тук в генер... в нашата комисия чуваме това, което обещахте. Също от името на моята група трябва да кажа същото като колегите. Притеснително е, че не чуваме повече за работата на комисията. Десет години минаха. През 2008 още в Европейския съюз в директивата за Европейската схема за търговия с емисии се говореше за това, че трябва да се разглеждат всички вещества максимално да се обхванат дейностите. А сега чуваме и в последното предупреждение в Международния панел по промените в климата, колко е важно да спазим ангажиментите си от Париж и действително да включим всички комисии, които допринасят за затоплянето. И що се отнася до въздействието на авиационния сектор, защо комисията не действа по този въпрос? Как така не виждаме каквито и да било процеси с експерти, с научни изследователи, заинтересовани страни? Този вид работа отнема много време и е необходимо да се осъществи, за да се справим с ситуацията. И също така, коя е дирекцията в комисията, която отговаря за това? Неясно е. И тук съм съгласна с колегите от ЕНВИ, че това не е сериозно. Макар, че чухме някакви обещания от вас днес, искаме да видим малко повече и да започне работата. Сега се обръщам отново към комисията. Заповядайте отново. Благодаря за това, че ни зададахте всички тези въпроси и че ни дадахте отново думата. Първо ще започна с това, че бих гарантирала на всички тук изказали се, че комисията е една институция и също говори с един глас. Аз макар да представлявам Геран дирекция МУВ, ние а, тук седим заедно с колегите от а, дирекция МВ и ние работим заедно по темата Корсия и а, това, че този доклад го представяме ние, не означава, че Генерална дирекция Клима няма да участва и че ще бъде изключена от работа точно обратното. Второ, Разбирам, че стои въпроса за доверието и комисията не е докладна от 2008 насам, но това не означава нито, че комисията нищо не прави, мързелува и не осъществява дейност. На първо място имаме а, докладите за околната среда, които заедно с ЕАСА а, издаваме последния от 2016 година. В момента усилено работим по следващия, който ще бъде публикуван в началото на следващата година. И там имате доклад да, и за праховите частици, и за азотните оксиди, и за серния двуокис. Доклади за всичко има там. И това е тенденция, която ще продължи в бъдеще. На второ място тъй като отвъд докладите ние осъществяваме друга работа, имаме мисии, работим с ИКАО, работим с ЕАЗа, за да можем да разработим, както беше споменато и преди, нужните стандарти, за да се справим с всички тези различни въпроси. И знаете, че работим за по-устойчиви горива, които ще намалят а, броя емисии не само за въглероден двуокис, но и азотни оксиди, но и прахови частици. Така че ние се опитваме а, действително да, пости, да допринесем за това а, да е по-устойчиво летенето. А, технологията не, е, че не се е подобрила, не, е, че сектора не е направил усилие. Просто ние растем в областта на авиацията по-бързо, отколкото успяваме да ограничим емисиите. Това е свързано, разбира се, и с растежа и заетостта, които също трябва да бъдат взети предвид. Не казваме, че въпросите свързани с климата не са от най-висок, най-висок важност, но просто има реалност, пред която сме изправени и дори технологиите да напеднат, те могат да се окажат недостатъчни. И все пак да спомена някои други инициативи. Знаете, че го работим по инициативата за чисто небе. Така че да се подобрят нашата технология, нашите операции, това да се осъществи на пазара колкото може по-бързо. Генерална дирекция околна среда и генерална а, дирекция климат, всички, които стоим пред вас днес, на цялата комисия сме посветени, ангажирани с това, правим всичко възможно. Разбирам, че докладът ще бъде публикуван след една година. Разбирам, че някои от вас искат отговори тук и сега, днес. Но няма как да бъда по-ясна. Трябва да се събере всичко в доклада. Трябва да мине целият процес за изготвянето от доклада. Имаме от а, Чисто небе, от Хоризонт 2020, от много, много други европейски инициативи, в които трябва да се съберат всички тези а, данни, всички тези изследвания и едва след година ще можем да кажем точно какво е положението и как можем да бъдем по-ефективни, как можем да включим а, всичко това в законодателството. Това не е за днес. Това ще бъде в една друга среща след около година или в начало, или януари 2020 година. Ние ще сме отново тук сред вас и ще ви представим доклада. На този етап това, което, единственото, което мога да кажа е, че твърде рано да се каже доколко комисията ще прави нови предложения. Все още сме 2018 година. Говорим за 2019, която ще има нова комисия, нов парламент, Доклада ще бъде публикуван едва 2020 януари месец. Така че а, с това приключвам. Да, наясно сме, че парламентът иска всичко по-скоро и да се видят такива а, мерки, каквито бяха направени като предложение 2008 година. Много от тях бяха стъпили на различни такси. Стандартите сме постигнали. А, таксите обаче са въпрос свързан с национални правомощия, по-скоро отколкото европейски. Така че ние все пак проявяваме прагматичност прямо това, което предлага комисията. Вземаме предвид всичко това, което от 2008 година ще бъде част от нашия процес на а, подготвяне на доклада следващата година, но на този етап нямам какво повече да добавя. Благодаря, с което изчерпахме тази точка от дневния ред. Разполагаме с няколко минути преди да започне нашата размяна на мнение с доктор Тедрос Аданом Гебрей Йесус, генерален директор на Световната здравна организация, отново относно правото на здраве по повод на седмицата на правата на човека. So, dear colleagues, I'm delighted to have here with us the Director General of the World... И така, уважаеми колеги, сред нас е доктор Гебреясус. Той беше избран за генерален директор на Световната здравна организация през май 2017. Преди този избор той е бил министър на външните работи на Етиопия. В своята роля той е работил за дневния ред от Адис Беба, в който 193 държави са се ангажирани за финансирането на целите за устойчиво развитие. Той също така е бил министр на здравеопазването преди това и е осъществил цялостна реформа на системата на здравеопазването на Етиопия от а, юли 2017, което той поема ролята си, е очертава пет приоритета. Всеобщо покритие здравно на въздействие на климата върху здравето и трансформиране на СЗО, е, обхваща на жените и децата. Знаете, че тази година се навършват 70 години от е, Всеобща декларация е, за човешките права, един цялостен документ с правно обвързващи договори и Европейския парламент участва активно в тези политики за човешките права и в извън нашия съюз, а, за да отпразнуваме това събитие. А, имаме отличното участие на нашия гост. А, И така ще отбележим деня в нашия парламент. По-рано днес обсъдихме доклад за устойчивото развитие, целите за устойчиво развитие в Европейския съюз и доклада за мониторинга за 2018 година. Видяхме как се справя Европейския съюз с различните цели. Когато обсъждахме с а, доктор Тедрус по-рано, а, той спомена, че има една конкретна цел, която иска да обсъди и а, това е нещо, за което той ще говори, но просто за мен да споделя. Искам да подчертая, че този обмен на а, мнение ще бъде възможност да оставим и а, солидно наследство а, за следващия парламент. Ние ще осъществим една група на приятелство в нашата група, нашия парламент и в СЗО. И се надяваме, че в следващия парламент а, ще бъде официална тази група, като а, ще бъде официално създадена и така края на нашата дискусия ще отбележим това с подписването на съвместно заявление, което ще е свързано с партньорството ни да продължим работа в бъдеще. И без повече да се бавя, гост господин доктор Тедрос. Заповядайте. Благодаря ви, че сте сред нас. Thank you, thank you, Madam Chair, uh, Honorable Miss Valian, uh, Excellency. Благодаря, госпожо председател. Ваше превъзходителство, дами и господа, добър ден, благодаря за поканата. За мен е голяма чест uh, да участвам в работата на Европейският парламент. Това не е за първи път, бил съм тук и по-рано. Това е свидетелство за партньорството между нас и Европейския съюз. Последните два дни бяха извънредно полезни за задълбочаване на отношенията между СЗО и Европейския съюз. Има значително увеличаване в помощта което се оказва и искаме още на по-високо равнище да работим. Вчера говорих с агенция ЕКО за нашата работа при извънредните ситуации. Имахме възможност да обсъдим глобализацията с председателя на комисията Юнкер, с комисията Мисес, с комисията, комисията Велер. Искам да благодаря на всички за тяхната подкрепа и за тяхното доверие. Както знаете, 2018 година е много важна година за СЗО, нашия 70-ти рожден ден. Това е също така и 70-та годишнина от Всеобща декларация на, за правата на човека. И, се, и устава на СЗО и декларацията казват, че здравето е право на човека, а не някаква привилегия. С времето това право вече е включено в националното и международно законодателство. Много, в много страни правото на здраве е включено в, в техните закони. А сега имаме и три международни договора, международните е, е, е, регламент, който Също така имаме документът за е, е, здравната сигурност, а също така и рамковата конвенция е, за контролът върху тютюна. Много важно е, че правото на здраве е не само една благородна идея е, или къс хартия. През последните години тя беше платформа за подобряване в здравето на човека. От 1948 година Продължителността на живота е нараснала с 25 години в целия свят. Смъртността, детската и майчина е, е, сериозно намаля. Е, бяха, изчезнаха едрата, дребната шарка и полиомилитът. Бориме се успешно с спина. Новите вакцини помагат за предотвратяване на заболявания, намаля смъртността от малария. Но независимо от предлагането на тези проблеми, възникнаха нови. Промените имат голямо въздействие върху здравето на човека. резистентността срещу антибиотиците е много голям риск. също така неувереността и съпротивата срещу вакцинирането е много важен риск. Много важни са и незаразните болести. Продължават а, а, различни а, епидемии. През последните години ние се озовахме на 47 извънредни епидемии положение в 50 страни. Както знаете, в момента имаме избухване на ебола в Демократична република Конго, много близо до границата с Уганда. Към днешна дата има 366 случаи, 240 смъртни случая от началото на епидемията през август. До сега успяхме да предотвратим еболата, нейното разпространение през границата с Уганда. Това е защото имаме много по-добри инструменти за борбата с еболата, отколкото по-рано. Повече от 29 000 души бяха вакцинирани. И именно за това епидемията не се разпространи по-нататък. Успяхме да намалим броя на случаите, колкото е, да ограничим до възможно на минимум броя на случаите. Също така имаме по-добри възможности за лекуване на заболелите. 145 души вече са лекувани с едно от четирите налични лекарства. 14 милиона пътници бяха подложени на скрининг и повече от 400 безопасни и достойни погребения бяха организирани. Повече от 4000 домове получиха съвети и над 500 местни ръководители получиха подготовка. Всичко това става възможно поради е, сътрудничеството на СЗО с правителствата. Но тази епидемия е трудна за контролиране, преди всичко поради положението със сигурността в източната част на е, Демократична република Конго. Редовно има нападения върху град Бени, който е епицентър на епидемията. И всеки път, е, при всяко нападение, вирусът е, е, избухва наново. Само преди две седмици посетих Бени с Жан-Пьер Лакруа, помощник генералния секретар по мироопазването на ООН. Бях много насърчен от начина по който семейството на ООН работи там. От тогава, за съжаление, станах свидетели на нови нападения на които стана жертва и нашия персонал. Е, докато е, по време на едно от тези нападения един от нашите служители ми позвъня. Е, нападението било много близко до него. По-късно имахме видеоконференция с нашия персонал. Видях, че те са оплашени и ги попитах какво искат. Те казаха, че не искат да си тръгнат. Само искат да, да им се осигури по-добра защита за да може да си свършат работата и да се ликвидира епидемията. Това ме трогна. И аз всеки ден ме вдъхновява работата на нашите хора, които гарантират правото на здраве, спасяват живота на хора. Именно това ми дава увереност, че с помощта и подкрепта на всички наши партньори ще ликвидираме и тази епидемия. Но както съм казвал много пъти и както продължавам да казвам, здравната сигурност а, и а, превенцията са две страни на един и същ медал. значи трябва да инвестираме в, в по-добри здравни системи, системи на здравеопазването. Декларацията от Алма Атап преди 40 години идентифицира първичното здравеопазване като основа за постигане на здравеопазване за всички. Много от нейните цели обаче не са все още изпълнени. Затова в Астана, в Казахстан, миналия месец се събрахме за препотвърдим тази визия. Защото целите на устойчивото развитие са свързани с първичното здравеопазване. Постигане на нашите цели ще иска упорита работа на всички, изключително СЗО и световната общност трябва да работят по-последователно и в по-тясно сътрудничество. Затова СЗО и 10 други международни агенции се съгласиха да работят заедно по световен план за действие за здравословен живот. Приехме световен план за действие в Берлин миналия месец. И а, той ще представи окончателните планове пред а, Обща асамблея на, на ООН до година. Искам да благодаря на канцлера Меркел за нейното предложение да бъде прият подобен план за действие. Също така да искам да благодаря на министър-председателят на Норвегия и президентът на Гана. Планът възприема три стратегически подхода. Ускоряване, даване на сметка и хармонизиране. Първо ще се опитаме да хармонизираме всички процеси и да увеличим тяхната ефективност – Второ, ще се опитаме да постигнем напредък, за да можем да постигнем по-бързо целите, свързани с устойчивото развитие. Това включва устойчиво финансиране. И трето, поеме ангажимент да, да търсим отговорност едни от други. Както помежду си, така и с участието на донорите и партньорите, такива като Европейския съюз. Затова казах хармонизиране, ускоряване и търсене на отговорност. Това са основите на нашия нов план. В крайна сметка, мярата на нашия успех не е броят на докладите или на заседанията или количеството на парите, които инвестираме, а колко живота спасяваме. Когато децата доживеят първият си рожден ден когато жените могат да избират от кого да забременеят, когато мъжете не умират от незаразни болести, когато семействата и общностите са здрави и продуктивни. Това е, е ще бъде нашия успех. И всичко това е защото здравето не е привилегия, а е право на всички. Но през последните 70 години, 70 години показват, че е, това не е само един благороден е, лозунг. Това е нещо постижимо. Никъде това не е по-очевидно, отколкото в Европа. Много европейски страни а, е, са знаменосци на правото на здраве. А, вашия континент е люлка на а, всеобщото здравеопазване. Преди всичко мисля за Дания. Със страна, в която бе въведено първото здраво, здравно осигуряване. Още като студент през 70-те години видях това. Това ми направи неотразимо впечатление. Мисли също и за Обединеното кралство, за неговата национална здравна служба, която също сега празнува 70-та си годишнина. Мисля за Франция, Португалия, Харватия. Тези страни не са изградили здравните си системи, защото са богати. Много от тях ги изграждат веднага след Втората световна война. Не защото са а, били богати. Те са били тогава на колени. Тъкмо напротив, а, значи, те стават стабилни и богати отчасти, защото инвестират в правото на здраве. Същото въжи и днес. Има много страни в, европейския, в света. От Руанда а, до Перу, които правят политическият избор да инвестират в правото на здраве Ваши превъзходителства, дами и господа, искам накрая да направя три искания, да оповестя три искания. Моля, продължете да настоявате за правото на здраве тук в Европейския съюз. Въпреки, че тук имате някои от най напредните здравни системи в света, все още има проблеми с него финансирането на здравеопазването в някои страни. Така че никой да не остане извън системата на здравеопазването. С вашата председателство, председателка е обсъждах този въпрос и въпроса с финансирането на на системата на здравеопазването в Европейския съюз е много важно. Това първо. Второ, моля да продължите да настоявате за правото на здраве в целия свят. За да се постигнат нашите общи цели, необходимо е лидерство, както политическо, така и по отношение на инвестициите в здравеопазването. Тези инвестиции спасяват животи, помагат на хората да се спасят от бедността, спомагат за изграждане на един по-здрав по-справедлив, по-безопасен свят, към който ние всички се стремим. Затова моля, подкрепете световният план за здравословен, здрав живот. Сега сме в етапа на консултации и искам всички заедно да видим как ние заедно можем да работим по-добре, за да постигнем тези цели. Да премахнем дублирането, да използваме иновациите – благодаря още един път за възможността, която ми дадохте да говоря днес пред вас. Благодаря за вашия ангажимент за защита и подкрепа на правото на здраве. Сега, когато празнуваме 70-я рожден ден на СЗО и Универсалната декларация за правата на човека, трябва да съзнаваме, че правото на здраве не е нещо, не е даденост – за него е необходима посветеност и работа от всички поколения, включително и нашето. Благодаря, госпожо председател. Thank you very much. Благодаря а, за вашето вдъхновено слово и искам сега да помоля колегите, които искат да се изкажат. Госпожа Гростет. Най-напред, е, уважаеми господин генерален е, директор, искам да ви благодаря, че дойдохте тук, за да отправите това важно, важно послание към нас, защото е, СЗО, както и ЕСЕ, поставят акцента върху равен достъп до качествени здравни услуги, както вие го почертахте на много места по света положението е доста обезпокоително и правото на здравни услуги не е, до... не е право, от което се ползват всички. Вярно е, че медицината бележи много големи успехи, но епидемиите се ширят, има нови епидемии, резистентността към антибиотиците, това също е опасност съществуват също така и проблеми с а, първичното здраве, а, особено здравето на децата и а, майките, които страдат от глад и бедност. Вашето послание някак си ни развълнува, особено когато споменахте за труда на всички служители в СЗО. Всички тези хора, които подпомагат работата и дейностите на СЗО. Шапка им свалям. Разбирам колко те са отдадени на дейността на вашата организация. ЕСЕ, както и държавите членки на ЕСЕ, са първият донор на международна помощ. И действително е, това е, превръща, дава е, на ЕСЕ голяма отговорност. ЕСЕ обаче се опасява, че положението между държавите членки е доста различно Даваме си сметка, че има неравенство в достъпа до здравните грижи. Не толкова достъпа до здравни грижи е важен. Следователно, съществуват структурни, социални неравенства, като алкохолизъм, тютюнопушене, но има а, проблеми свързани с екологията и териториите. Бих искала сега да спомена а, две важни теми. Вашият доклад за здравеопазването в Европа не отразява пълното измерение, което трябва да отдадем на екологичните критерии. Ясно е, че екологията има пряка връзка с човешкото здраве. Например, замърсяването на въздуха. Знаете, това е, е огромен проблем за здравеопазването. Прочетох, че има научен затрудник от Белгия, който показва, че има техника, която позволява да се видят фини прахови частици в урината и в кръвта като става дума за а, изследване, което е направено сред деца, които живеят в близост до главен път. И се оказва, че децата, които живеят в близост на а, тези пътища а, имат много по, а, повече финни прахови частици в урината и в а, кръвта. Така че няма само замърсяване в почвите. Виждате, замърсяването на въздуха също е много важно. Искам да попитам дали СЗО взема предвид тези проблеми, дали има показатели, които да отразяват екологичните замърсители. Друг важен въпрос. Това е вторият елемент затластяването. Знаете, затластяването застрашава продължителността на живота на нашите съграждани. Вие смятате ли, че затластяването е хронична болест? Аз смятам лично, че това може да бъде окачествено като хронич... хронична болест. И ако това е така, какви мерки могат да бъдат взети да се преборим с тази епидемия? И на трето място говорихте за иммунизацията. Разбира се, иммунизацията е от ключово значение, но знаем много добре, че не всички новородени имат достъп до иммунизацията и това е обезпокоително. И сега е, искам да знам какво прави точно СЗО, за да се пребори с недоверчивостта към е, е, иммунизацията. Какво прави СЗО по-точно, за да улесни достъпа до иммунизация в страните, в които иммунизацията не се прилага често. Благодаря. Благодаря много. Благодаря, госпожа Гростет. Искате да отговорите веднага ли или ще изчакате всички въпроси? Нека да вземем още, да чуем още един въпрос тогава. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да отправя благодарности към генералния директор на СЗО. Благодаря, че сте с нас днес. За нас вашето слово е източник на вдъхновение, мога да кажа. За съжаление, няма да изчакам отговорите, които ще дадете, защото всяка година в рамките на Европейския парламент ние се опитваме да, си, да а, си спомним за онова, което се е случило в Вуковар а, преди 27 години и аз трябва да отида да участвам. А, така че ще си тръгна малко по-рано. Моите колеги ще чуят ваше, вашия отговор. Въпросът ми е свързан с цените на лекарствата. Този а, проблем е често срещан в много европейски страни. Именно високата цена на лекарствата не води до жизненоспособност на здравната система. Преди кризата Европейския съюз постави акцент върху този проблем. ЕСЕ заяви, че това е проблем, който засяга развиващите се страни, страните от третия свят. Лично аз съм здравен специалист и знам, че цената на лекарствата е много важна, особено от гледна точка на разходите за престой в болницата и въобще за здравни грижи. знаем, че здравната система не е устойчива в дългосрочен план и именно тук Европейския съюз трябва да предприеме необходимите мерки. Например, като постави акцент върху повече прозрачност в фармацевтичния сектор. През последните 20 25 е, години е, цените на лекарствата скочиха до такава степен, че някои граждани не могат да си ги позволят. И това е, отслабва здравните системи, като ги прави нежизнено способни. Този проблем ще продължи да се влушава с увеличаването на продължителността на живота и с увеличаването на броя на заболелите от рак. Така че трябва да направим всичко възможно цените на лекарствата да, да бъдат преосмислени и да продължим научната дейност в тази област. Може би ще искате да отговорите на тези два въпроса, с това може да чуем и други въпроси. Благодаря. Това са много важни, много важни въпроси. По първият Нашата позиция съвпада с вашата, че става дума за едно право. Правото на здраве. И това е част от Всеобщата декларация за правата на човека. Въпросът е, че ние не прилагаме тази декларация с достатъчно политическо усърдие. Както вече казах, е едно от предизвикателствата в Европа а, съществува и тук, въпреки че Европа е в това отношение е много по-добре, на по-напред от всички други континенти и Европейския съюз по-напред от останалите. Споменах това в, моята, в моето слово. Това е един от резултатите, посочени в доклада. по конкретния въпрос с, замърсяването на въздуха. СЗО току-що проведе първата конференция по този въпрос. Миналия месец стана това. Замърсяването на въздуха е въпрос, който обикновено се разглежда във връзка с околната среда, а не относно неговото въздействие върху здравето на децата и възрастните. Особено децата в, в Африка. А, много деца а, заболяват от астма. И когато са изложени на силно замразен въздух, страда развитието на мозъка на децата. Това има научни доказателства за това. А, значи, това засяга, засяга развитието на техния мозък. Това замърсяване причинява и ракови заболявания, сърдечно-съдови заболявания. Няма съмнение, че замърсяването на въздуха вреди на човешкото здраве. В много страни всичко, което можем да изхвърлим във въздуха, го изхвърляме. Също както правим и с водите във въздуха не го виждаме така ясно. Но има уреди, които измерват нивото на замърсяване на въздуха в много градове и, и това ниво е наистина опасно от много градове. СЗО има норми е, за качеството на въздуха. Норми, които се надхвърлят многократно в, в, в не едно място необходимо е да се обърне специално внимание на този проблем. А, това казва Световната здравна организация в нашите разговори с членовете на комисията днес. Казахме, че са необходими, може би, е, е, приемане на конвенции по отношение на качеството на въздуха, както, примерно, конвенцията за е, тютюна до кога трябва да чакаме и да спаваме свидетели на вред, увреждане на човешкото здраве? Има такива предложения, които бяха обсъдени по време на конференцията. Бяхме, обсъдихме ги с членовете на комисията а, тук, представители на комисията тук. Искаме да чуем и вашия глас, а, който ще бъде много влиятелен, за да може да се приемат конвенции по отношение на чистотата на въздуха, световни споразумения. Да се разглежда чистия въздух като право. Въздух, който дишаме, не трябва да бъде опасен за здравето. И разбира се, това е свързано и с замърсяването на водите и другите видове замърсяване. Е необходима ни е по-чиста околна среда във всичките аспекти, включително а, химическите а, отпадъци и какво ли още не. По отношение на затластяването, то не се разглежда като хронично заболяване, а като риск, който може да доведе до много хронични заболявания. Тоест, това е рисков фактор, като такъв трябва да се разглежда. Посещавам, посещавам страни, където сме свидетели на едно опасно съчетание. Броят на пушачите е много висок, до 40% при, възраст, при мъжете. А също висок е процента и на, на, на, на, тегло, на затластелите. И тази, това съчетание е опасно, особено опасно, като се добави към това и консумацията на алкохол. Липсата на физическа активност, алкохола, пушенето и е, неправилното хранене са много сериозни рискови фактори, които подхранват е, кризисното, високото ниво на незаразните болести. 70% от населението са застрашени от тези болести. И това са четирите рискови фактора, които споменах, които водят до тези незаразни болести. И тук трябва да включим и замърсяването на въздуха. То убива 7 милиона души годишно. Затластяването също е рисков, важен рисков фактор – ние знаем това в СЗО, разговаряли сме с, с комисията и с други органи на най-високо равнище. За да може да се разбере тази опасност в целия свят. Тя съществува във всички страни, от най-богатите до най-бедните. По отношение на вакцини, вакцинациите нежеланието да се вакцинират хората е на лице дори и в Европа. От януари до септември 2018 година повече от 60 хиляди случаи на шарка имаме в Европа, на морбили. Това е абсолютно неприемливо. Защо Европа ще губи децата си? Имаме 59 смъртни случая в Европа. И това става в страни членки на Европейския съюз. С помощта на а, вакцините а, се преборихме с а, едрата шарка. А, преборихме се с детския паралич. А, децата израстват здрави, намалена детската смъртност благодарение на вакцините. По-добре се борим и с еболата в, ДРК. Благодарение на е, вакцините. Над 32 000 души бяха вакцинирани в ДРК. Демократична република Конго. От 32 000 вакцинирани, голяма част Една трета от тях по консервативни а, а, а, преценки щяха да бъдат поразени от ебола. Не може в никакъв случай да се оспорва ползата от вакцините. Но като започнете една фалшива информация тръгне в социалните медии от един край на света, обикаля целия свят. И във ваши ръце, във ваши възможности е да вдигнете гласа си в подкрепа на ваксините, да кажете ваксините работят, те помагат на децата ни, помагат на всички ни. И правят го вече от много години, и ще продължат да ни помагат и в бъдеще. Така че нежеланието на хората да се вакцинират е опасно. Връщаме се към изходния пункт откъдето тръгнахме преди години. Тук беше подигнат и въпроса за резистентността срещу антимикробните лекарства, препарати. Защото както е тръгнало, няма да бъдат ефективни антибиотиците трябва да имаме възможност да използваме ефективно лекарствата, с които разполагаме. Значи необходимо е ви да присъедините вашия глас, да опровергавате погрешните фалшиви информации в социалните медии. Сега по отношение на цените на лекарствата. Достъпа до здравеопазване, до достъпни лекарства е много важен и трябва да направим всичко възможно, което е по силите ни да го осигурим. Да осигурим достъп до ефтини, достъпни е, лекарства. И това е и препоръката на панелът, е свикан от генералния секретар. И ние искаме да се обърнем към вас, да се обърнем да изпълните тези препоръки. Тук възниква и въпросът за интелектуалната собственост, нейната защита. Трябва да насърчаваме иновациите, научните изследвания. В никакъв случай не искаме да унищожим частният сектор. Трябва да намерим необходимия баланс между едното и другото. И се заемем с тази важна задача достъпът до, до здравеопазване. Благодаря за въпросите. Благодаря за вниманието ви. Сега ще дам думата за още въпроси. Благодаря, госпожо председател. На полски ще говоря. Благодаря на уважаемия директор на СЗО, който дойде тук сред нас в Европейския парламент и наистина 70 годишнината е чудесна възможност да благодарим на Световната здравна организация, защото тя е ключов елемент от а, глобалното здравеопазване. Правото на здравеопазване наистина е доста голяма тема, но не е единствения аспект достъпа до питейна вода, нормални хигиени условия, здравословни условия на труд, достъп до добра околна среда, също така достъпа на хората до информация и образование, свързано с здравеопазването. Пола Лонда и други считат, че превентивните методи са основата на общественото здравеопазване и лекуването е един от аспектите, но не е единствения. В Европа здравето се счита за право във всички държави. Почти и в конституциите им здравето на гражданите е включено И затова и правителствата, и администрацията са задължени да предоставят достъп до здравеопазване и други е, методи за здравеопазване. Опитва ли се СЗО да се справи с това? В много държави такива документи изобщо не са включени. Аз мятам, че това е основата да действат тези, които а, е, управляват държавите в областта на здравеопазването. Вие, както споменахте, това е ключов момент за създаване на а, живот, свързан с добро обществено здраве. А, разбира се, има много а, помощ за различни държави и там има огромен потенциал в различните агенции, лекарствената агенция, агенцията за предотвратяване на заразите. Смятам, че СЗО продължава да поддържа много задълбочен тесен диалог с а, а, тези организации. Не съм изчела целият глобален план, но ми се струва, че това е много ценен документ и за това ви благодаря и може да разчитате на парламента и на моята политическа група със сигурност. И някои по-подробни въпроси накрая, може би не толкова в коледен дух, а по-скоро трудни въпроси. Искам да науча някои моменти, които също така са важни според мен. Има ли СЗО план за подготовка и достъп до медицински ресурси. Днес страдаме от липса на такива професионалисти не само в Азия и Латинска Америка, но и в Европа. Без а, такива ресурси е трудно да се говори за образование и лечение. Трябва да се развие повече такъв ресурс а, в глобално отношение. Другия въпрос е по-чувствителен. Той е свързан с палиативната грижа. Палиативната грижа е нещо, от което повечето хора се срамуват. Но смъртта е единственото, за което може да сме сигурни в живота си, но не можем да бъдем сигурни, че ще е достойна смъртта ни. Палиативната грижа е трудна, свързана е с някакъв срам. Вие разработвате ли някакви алгоритми, свързани с палиативната грижа? Споменахте реформата на СЗО. И в края искам да спомена, че една от темите, на които трябва да се спрем, е свързана с прозрачността. 3 милиарда евро, доколкото знаме бюджета. И като оценяваме а, ситуацията, разбирам, че бюджета на СЗЛ всъщност не е разделен по прозрачен начин. Може ли нещо повече за това да ни кажете? Нещо повече за алгоритма, принципа за разпределение на бюджета на СЗО? В държавите, които са постигне, подписали декларацията, има новини, които идват от Мексико, че някои от решенията всъщност са успорвани, така че няма точно прозрачност, но като цяло ми се иска да поздравя вас, господин директор, и за и изказването ви и ще подкрепим всичко в глобалния план за действие, за да може животът на гражданите на света да бъде достоен. Благодаря ви много. Благодаря, господин Пейгар. Госпожа Майсен има думата. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми господин генерален директор, намираме се в Европейския парламент и е, за да спазя е, езиците, основните езици на Европейския съюз, ще говоря на, е, на немски. Ще се присъединя към казаното от преждеговорившите. Смятам, че е, много важно е да съществува този план за действие. Той трябва да бъде разпространен е, уместно, е, така че ще направим всичко възможно той да бъде видим ще поставя въпроса, свързан с правото за здравни грижи. Има ли финансова подкрепа или донори? Как, ако има такива финансови средства, те са разпределени? Е, знаем, че благодарение на тази платформа много заболявания е, намериха лекарства. Вие говорихте също така за душевните заболявания, деменцията, част ли от тези е, заболявания, например други болести, свързани с старенето на човека, влизат ли вътре? И третия въпрос докъде сме стигнали по вируса ХИВ? Знаем, че това е сектор, който е добре е, финансиран е, но е, въпреки това много хора продължават да се разболяват от спин и какви са постиженията в Африка. Последният ми въпрос е свързан с африканския континент. Какво може да направи СЗО, за да се премахне, за да се премахне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 Благодаря, господин генерален секретар, за окоръжаващите ви думи. В подготовката на този глобален план за действие. Аз говоря и от името на тези, които се борят против рака в Европейския парламент и наистина, въпреки напредъка на медицината, статистиката става все по-тъжна напоследък и здравеопазването, здравето се превръща в огромно предизвикателство в Европейския съюз. Няма да споменавам и показатели в това отношение. В нашата европейска стратегия за здравето и здравеопазването ние включваме всички Това е цел, която обаче трябва да се държи в а, приоритетите ни, за да можем да осигурим всичко това а, за всички пациенти. Определено приветствам вашия план за действие. И тук имаме най-различни области, в които запозна... разполагаме съзнания знания за това как можем да направим повече, как можем да направим нещата по-бързо. Искам да спомена нещо, което се случи вчера в друга комисия, комисията 9 тук в Европейския парламент, където Дейвид Бизли и е изпълнителният директор на програмата за храна, Световна програма за храна, говори за опита си в Сахел – където Световната програма за храните използва много стар метод от няколко века метод. Засаждат дървета в Сахел, озеленяват, опитват се да възпрат разпространението на пустинята. Нарича се Half Moon метода, вероятно го познавате, защото идвате от Етиопия. Понякога с много прости методи можем да постигнем много. По един последователен и смислен начин. Съгласен съм с това, което казахте и накрая искам да спомена, че се радвам на отношението ми ви и трябва като бивш пациент да кажа, че пациентите разпознават само един медикамент, едно лекарство, това, което лекува. И нека комбинираме най-доброто от традиционната и новата медицина и да избегнем идеологичните дебати за това, кое е по-добро. Мисля, че пациентите навсякъде в света ще се зарадват от неидеологичния, на един неидеологичен подход и по-скоро принципите на ефикасност и ефективност, които да играят по-силна роля в бъдеще. Благодаря. Благодаря много. Благодаря ви за коментарите. Благодаря много. Това са много важни въпроси, които повдигате. Под първата тема Напълно съм съгласен за определящите, факторите определящи здравето, че трябва да се концентрираме върху всъщност първоисточниците, корените причини. И всъщност много от проблемите идват от рискови фактори, които виждаме в тези области. Така че трябва да разгледаме причинителите, корените на проблемите. Всичко това е в съответствие с целите за устойчиво развитие. Там има три стратегически цели. Готовност, спешни дейности, сигурност, здраво население. Всичко това е свързано с факторите, определящи здравето. И това да се запазят хората здравни, преди не да се лекуват след като вече са се раз, разболели. когато говорим за третиране, това означава, че вече сме претърпели неуспех. Трябва да действаме превентивно и това ще се получи, ако се заемем с причините корени на проблема така се организираме ние. И основната вреда от трите приоритети всъщност е важно това, че говорим и за населението. най-общо не трябва да е ориентиран по този начин на сектора на здравеопазването. Не се говори толкова за лечение, колкото за превенция. И по общия план за човешките ресурси, вие правилно казахте, не достигат работещите в здравния сектор. 18 милиона са липсите на глобално равнище и ние разработваме нови е, идеи, за да попълним тази липса. Това ще е част от глобалната стратегия, която ние ще е, изградим. И така ще се изправим пред тази това предизвикателство. Но наистина има много иновативни идеи и аз съм много а, оптимистично настроен. Палиативната грижа. Тук предприемаме подхода, е, който е, се нарича от отробата до гроба. Цялостния подход. Да се третират е, превентивно болестите, после самото лечение, последващата грижа и накрая палетивната грижа. Това е целият спектър е, който трябва да имаме предвид, когато говорим за здравния сектор. Трябва да се покриват абсолютно всички стъпки. Затова и е, приемаме този подход Life Course за целия цикъл на живота. Имам същата позиция като изказаната и от вас. Ресурсите. Бюджета на СЗО е 2,4 милиарда годишно, 4,5 ако гледаме дву, на двугодишна база. Така че а, в някои държави това е бюджета на една болница. Така че на първо място ресурса, който се използва за СЗО, не е значителен. Макар, че ние благодарим на тези, които ни подкрепят за тяхната щедрост. И на второ място, каквото и да е количеството пари, с които разполагаме, то трябва да се използва разумно и ефективно. И в максимална степен ние използваме ресурси, ресурсите на основа на приоритетите си. Това правим и когато говоря на основата на приоритети, имам преди тези приоритети, които водят до по-добър резултат за хората, на които служим. И ще продължим да действаме по този начин. И така, другото нещо, което сега започваме в нашата вътрешна оценка, имаме вътрешна и външна оценка за това как процедираме по различните цели Външната оценка е много полезна, защото ни позволява да видим това, което не виждаме. Понякога а, се появяват нови аспекти, които са важни, така че ще използваме всички слабости, които ще идентифицираме, сме отворени към възможности да ги преодолеем. И по психичното здраве, то обхваща и дименциите и с незаразните болести. Използвахме по-рано приоритет рак, диабет, хроничните проблеми. Това бяха основните приоритети. Но сега добавяме навсякъде и психичното здраве. Така че сърдечни болести, рак, от дробни и накрая и психичното здраве. в много от държавите проблемът е, че услугите не са достатъчно добре разпространени. Те се предоставят само в болници или в специализирани институции, които а, считат хората с психично ни пра, а, проблеми като ги а, считат за а, престъпници. Психичните проблеми са същите като здравните. Дали имаш, а, дали те боли стомаха или имаш някакво психично а, състояние, а, все е болест. Но някой дори собствените си деца третират по различен начин и тази стигма започва от семейството. И така, първо трябва да се разгледа стигмата в здравната система и в семейството и в обществото. Трябва да се справим и с двете. И решението е да се увеличи информираността на обществото, за да може да се идентифицира това като един вид здравен проблем. И в същото време да се разпространи достатъчно добре в първичната здравна грижа, за да не се разчита като специален, различен проблем, а като всеки един от останалите проблеми, които се подкрепят от цялата здравна система, включително първичната здравна грижа. Никой не трябва да се а, никой не трябва да го а, третират, да го разглеждат като престъпник заради това, че има здравен проблем. Мащабът е огромен. Хората с деменция по същия начин. Както казах и за а, проблемите с психичното здраве, стигмата е и в собственото семейство. Така че, когато говоря за психично здраве, обхващаме деменцията, обхвата е цялостен, но имаме и нужната ангажираност. Има някои държави, които имат много сериозна водеща роля в това отношение, някои от тях от Европа, включително генералния секретар, който е изключително ангажиран с това. И ние също от страна на СЗО ще действаме много силно и когато имаме нужда от вашата подкрепа, за да се а, създаде инерция при създаването на информираност. Ще се обърнем към вас. Това е един тих обиец, много лош и трябва да се изправим пред него. Вирусът ХИВ. Добри са постиженията от доста време, макар че в момента да има известен спад. Успешно е това, което правим. Като цяло спад има. Това е едно от основните ни постижения. Ще ви е, разкажа тази история след е, като беше доста висока степента на разпространеност на вируса ХИВ. В малките градове, села, когато всички се познават, е, се вижда какъв е мащаба. Много от а, а, семействата губят, губят надежда. И това всъщност обесърчава цялата нация. И така, когато започнахме масовия план за лечение и превенция, и наистина все още има сериозно предизвикателство. 21 милиона продължават да се лекуват. Но когато дадем надежда на семейството, това означава а, надежда за цялата нация. Това е една от тези хубави практики е, за глобална солидарност, за борба с голяма болест, която се отразява на много държави. Един добър пример е това. Трябва да продължим обаче, докато не можем вече да говорим за епидемия и да имаме пълен достъп, но също така и усилия за превенцията. Трябва да има а, таргетиран целенасочен подход, за да може веднъж за винаги да се изкорени. Гениталното съкътяване е наистина здравословен проблем, но както и вие отбелязахте, преди всичко въпрос свързан с човешките права зарази се разпространяват по този начин, освен, че се отразява това на цялостния живот на едно момиче. Тя също така може и да а, умре в резултат на това осъкътяване. Така че борим се с това, но трябва да засилим тази дейност. Всичко това трябва да бъде спряно и по традиционната и нова медицина. Между другото, в опита на Сахел и Хафмун имам наистина пряк опит и участвах в същата инициатива, за да се подобри екологията на някои места в Етиопия. Аз самия използвах този метод и беше невероятно, когато видяхме как се подобри всичко, цялата среда, върна се водата, разлистиха се растенията и заради подобрението в почвените води започнаха да напояват и след това естествено увеличи производителността на селските стопани. Така че подобрява се околната среда, но и дохода на селските стопани. Технология, която е позната от столетия, както казахте, но може да се приложи сега. И какво е необходимо? Не е нужно много, не са много средства. Нужно е просто да се използва човешка работна ръка. Ако те искат да използват това усилие, могат да го постигнат. Това е добра история, наистина. Много технологии като тези, методи като този и практики такива могат да се използват и сега в много ситуации, включително за здравния сектор. Но за здравния сектор, освен да проверим какви практики имаме и какво може да използваме, много са важни инвестициите в цифровото здравопазване, защото бъдещето на здравето ще се повлияе от цифровото здравеопазване, дали ни харесва това или не. И в СЗО се опитваме да сме на гребена на вълната, за да разберем цифровите последици, как ще се случи всичко това в бъдеще, за да го използваме в полза на човечеството. Така че една технология, която ще има такова въздействие, е, наистина трябва да имам предвид. Напълно съм съгласен за казаното за традиционната и новата медицина. действително не може да е или-или. Трябва и двете да се използват. Това е правим и в СЗО. Не или-или, а използване на ресурси и знания, технология, с която разполагаме в нашето общество. И така, това бяха въпросите, които повдигнахте. Благодаря ви много, много важни въпроси. Виждам колко сте ангажирани с всичко това и а, ви благодаря за тази а, възможност. Благодаря, казва ораторът и на немски. Благодаря много, господин доктор Тетрус. И сега, уважаеми колеги, решихме заедно да подпишем съвместно заявление, което да изрази подкрепата на Европейския парламент и разбира се на СЗО за разпространяването на плана за действие за здрав живот и добруване на всички. Ето сега ще го подпишем. Нека секретарията да ни помогне и след това, разбира се, вашите колеги. Ще ни помогнат да вдигнем и чаша шампанско.